Искам да ви припомня само разпоредбите, които ви засягат директно. Всяка кандидатура трябва да бъде подкрепена поне от 40 членове на парламента от поне 7 държави членки. Не е възможно да има повече кандидатури не е възможно т.е. да се подкрепят едновременно няколко кандидатури. Ако един колега е подкрепил повече от една кандидатура, неговият подпис е невалиден. В такъв случай една такава кандидатура може да бъде обявена за невалидна. Когато една кандидатура е заявена, не може да бъде да, когато една кандидатура е подкрепена с подписи, не може човек да си отегли подписа. Кандидатурите, които изпълняват а, критериите, ще бъдат представени на Комисията по петициите. Комисията по петициите ще проведе изслушване, вероятно през декември. Тези изслушвания са открити, всички колеги могат да ги посетят. През януари, по време на Страсбургската сесия, ще бъде гласуван изборът. Естествено, ако имате въпроси, секретарията ще отговори на тях. Компетентните комисии са публикували текстове по силата на член 2013. Това са корекции към правни разпоредби. Те са, те са валидни, ако до изтичането на техния срок няма възражение. Те ще бъдат публикувани към протокол.